този пазар води до, до, до сериозни загуби на, на приходи. Така или иначе аз очаквам съвета да се окаже на висотата на очакванията, да не придаде очакванията на различни слоеве европейски граждани, селските стопани, е, е, за развитието на селските райони, да насърчи е, екологосъобразен растеж. Това е дълг на съвета. И ако той не го спази, ние ще отхвърлим предложението му. Благодаря. Благодаря. Минута и половина, госпожа Гализабал Роял. Благодаря, госпожо председател. Вече две години говорим за многогодишната финансова рамка и сега е моментът на истината а, а, не ни обнадеждава. Особено господин Шал Мишел не дойде да ни а, изслуша а, и въобще е, позицията на съвета не е особено позитивна. А ако ще се а, спори за това откъде да претакаме от единия джоб в другия, в другия джоб, до никъде няма да стигнем, парламентът ще отхвърли предложението. На 20 февруари трябва да се обсъди каква политика да се води на европейско равнище и как ще се финансира тя. И има много причини а, за общо европейска политика. Резултатите са по, по-добри, обхващат цяла Европа. Европа е по-ефективна, намалява се неравенство че Европа е по-солидарна, или просто защото технически няма как да се провежда такава политика, освен на европейско равнище. И във всички тези случаи печелим всички. Цяла Европа. Така че аз искрено не мога да разбера защо се водят тези спорове в съвета, основани на погрешни предпоставки. Политическия дебат ме тревожи най-вече. Понеже как ще доведем до край всички тези разговори в съвета, ако няма политическо съгласие? Да каже, да вземем зеления курс, зеления пак. Как ще се финансира той? Ако смятате, че, една, че прехода към въглеродно неутрална економика ще се извърши без подкрепа на предприятия, селски стопани, граждани и прочие, имате огромен проблем. Ще ви кажа едно нещо. Ако бюджетът не е разумен, альтернатива Альтернативът е загуба, альтернативата е загуба на политическо доверие, загуба на економическа мощ. Благодаря. Благодаря. Минута и половина, господин Кьорнер. Благодаря, госпожо председател, скъпи колеги. Ние приемаме, че е, ще бъде по-голям бюджет, а всъщност трябва да говорим за по-добър бюджет. Един е, бюджет, който е, разумно разходва средствата, така че да се получи европейската добавена стойност. Всеки от нас очаква повече инвестиции в цифровизацията, в създаването на работни места. Именно тук е бъдещето на Европа. Естествено става дума и за възрастните хора, които се страхуват от тероризъм, от е, престъпност. Е, необходими са средства и за това, за да проведем тази борба ефективно. Е, студентите желаят и през новия период на МФР да могат да пътуват из Европа по линия на Еразъм. Смислените разходите на европейски равнище означават обаче държавите членки да помислят къде ще могат да се економисат средствата. Естествено, за всичко това също трябва да се говори между държавите членки и всички нас. Но не бива да а, предлагаме отстъпки и е, някои държави членки да получават с удоволствие европейски е, средства, след това да потъпкват нашите ценности е, по най-груп начин. И така, е, условието правова държава, върховенство на закона, демокрация трябва да бъде желязно. В противен случай няма бюджетни средства от Европейския съюз. Господин Вилемски, минута и половина. Уважаеми госпожи е, и господа, всички е, европейски фанатици желаят е, още повече милиони да излеят в бюджета на Европейския съюз. Аз ще ви кажа, че това не може да бъде правилната реакция. Какво искате, след като е, Великобритания, в крайна сметка, е една от големите страни и е, нетни платци в Европейския съюз, напусна включително и по тази причина Европейския съюз. И не бива да продължаваме да изтегляме правомощия към Брюксел и към Европейския съюз. Трябва да оставим е, повече правомощия на държавите членки. 2016 година иначе нямаше да съществува в нашата зло така, лоша история е, референдума за излизане на Великобритания. И както виждате, е, след е, 4 години, е, кажи речи, се прави някаква конференция за бъдещето на Европа. Е, сега ще правим една, след това 22-а, може би пак ще решим да правим нещо такова. Е, при всички положения трябва да ни е ясно на къде ще се развива Европейския съюз. Лисабонският договор предвиди в крайна сметка намаляване с една трета на състава на комисията по-малко комисари, по-малко директиви, по-малко разходи, по-малко бюрокрация. Като представител на е, държава, която е нетен платец, аз не съм готов да плащам повече за този Европейски съюз. Благодаря. Господин Корман, минута и половина. Благодаря, госпожа председател. Уважаеми колеги, дебатът е, относно бюджета засяга нашето бъдеще. Е, експертният характер на този дебат отблъска понякога нашите обикновени съграждани, така че аз ще кажа тук нещата максимално просто, за да, можем, да не можем повече да пренебрегваме предизвикателства. За следващите 7 години европейският бюджет ще позволи или няма да позволи на Европа да отговори на климатичните и социални предизвикателства. Следователно, това трябва да бъде боен бюджет. Е, глобален бюджет, който нараства най-малко на 1,3% е, от брутния национален доход, за да даде на Европейския съюз възможност за климатичен преход. Боен бюджет, в който не по-малко от 50% е, са заделени за опазване на околната среда. И най-сетне, фискален инструмент в ръцете на социалната справедливост, на екологичното данъчно облагане. Тези екологични данъци, прочим, би трябвало да се превърнат в собствени приходоисточници на Европейския съюз, като просто се раздели едно към едно, 50 на 50 за националните бюджети и за европейския бюджет. Това би било победа на европейския проект и преодоляване на фискалната безотговорност. Крайно време е да се ангажираме по този път. Благодаря, господин Зиле, една минута. Благодаря, госпожо председател. В Европейския съвет има а, е, държави членки, които не желаят е, да плащат повече от 1,2%, е, но време, но а, желаят, така да се каже, да се развиваме по пътя на федерация, на Европейската федерация. А, помислете какво става в САЩ, помислете а, колко много средства са необходими за селското стопанство, за военната индустрия за отбраната е, всичко това ще трябва да се финансира, е, ако няма достатъчно европейски средства, само от националните бюджети. Е, трябва да сме по-амбициозни по отношение на кохезията. Сближаването е изключително важно, а сега се оказва, че е, бюджетът ще разполага с 25% по-малко. Как ще осигурим развитие на държавите, особено в селските райони и е, е, те са свързани и с демографското развитие? Благодаря. Господин Гънгуши, не, Кузмал, извинете. Благодаря ви. За съжаление, господин Козмал не говори с включен микрофон. и агрикултура. Когато говорим за селското стопанство, гражданите виждат в зеления курс само влагане на нови средства в политика – която се налага да изпълняват и а, досегашните средства се допълват а, с нови, нови а, фондове за милитаризация на Европа, за френската и германската армия. Е, защото Комисията и съвета не желаят да говорят за екологични и социални приоритети и най-вече да инвестират в тях. Благодаря. За една минута следващия оратор. Дълбоко съжалявам, че не присъства председателя на съвета. Миналата година комисията представи своите приоритети. Е, допадна ми особено повишаването на конкурентоспособността чрез социалния стълб и солидарността. Би било ужасно, ако се забави приемането на бюджета или няма достатъчно средства за постигане на целите. Госпожа фон дер Лайен каза, че е много важно бюджета да отговаря на новите ни приоритети. Новите цели, особено свързаните с укрепването на конкурентните позиции, ще могат да се постигнат само ако предишната цел за сближаване не бъде постигната. Иначе не можем смело да погледнем в бъдещето, когато съществуват социални неравенства, неравенства в доходите между държавите членки. Особено трябва да се засили борбата срещу корупцията. Благодаря, господин Мурешан. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, председателят на Европейския свет, Шал Мишел, не той е отговорен за европейски бюджет за едните 7 години от името на Европейски съвет. Той трябва да бъде тук. Ако няма какво да ни каже, поне да дойде да ни чуе. Защо? Защото последната дума е наша. И ние ще одобрим европейския бюджет само ако нашите приоритети бъдат отразени. Ако и са те. Първо, кохезия и селско стопанство трябва да бъдат финансирани добре. Те са от значение навсякъде в Европа. На второ място, новите приоритети на Съюза с оглед на политическата му амбиция. Комисията настоява за подкрепа в това отношение. Но какво стана с бюджета за научните изследвания тази година? Съветът казва, те са важни и какво прави? Съкръщават с 500 милиона. Европейският парламент отдава дължимото на научните изследвания <laughs> и предлага увеличение с 700 милиона. Край на кращата, като, като говориш, е, трябва да си готов да си платиш. Не би трябвало да поставяме на карта Еразъм, научните изследвания, сигурността на Европейския съюз. И честно казано, позицията на Европейския парламент е единствената финансово способна е, е, позиция, единствената, която ще даде възможност на комисията в Ондерлайн да си върши работата. Уважаеми колеги, парламентът ще бъде включен, би трябвало да бъде включен в процеса на преговори преди срещата на 20 или би отхвърлил бюджет. Може и след това да ни питат, но във всеки случай добре би било да ни питат преди това. Един лош бюджет за следващите 7 години просто няма да мине, независимо от компромисите постигнати в съвет. Ние от ноември 2018 година говорим по този въпрос, ще говорим още ако е нужно. Благодаря. Госпожа Гуалмини, минута и половина. Благодаря. Скъпи колеги, време е Крайно време е да променим Европа за следващите 7 години, е, да е, стреснем европейските граждани. Да, действително да ги стреснем, да ги шокираме. Е, трябва да увеличим общата сума на наличните средства. Не 1,3 от БВП, за да изпълним нашите обещания във връзка с заетостта. Не, помислете само колко пари са необходими. Повече от 6 милиарда за децата, за образованието, за е, традиционните е, образователни програми, които ще трябва да се променят е, коренно, тъй като желаем да осъществим цифровизация, желаем много други неща. Еразъм, образование, селско стопанство трябва да се инвестират надлежно. И освен това, общата консолидирана данъчна основа за европейските предприятия трябва да бъде е, е, абсолютно правило за всички. Ние вярваме в е, демокрацията, в върховенството на закона, в доброто общество, в всичко онова, което е заложено в нашите ценности. Европейския съвет трябва да чуе нашия глас, за да изпълним обещанията към гражданите. Благодаря. Следващият оратор, моля. Госпожа Арман. Легате де fondurile де коизионе госпожо председател. Има три аспекта, свързани с кохезионните фондове. Първи аспект – обема на тези фондове. Ам, при намаляване на бюджета, да вземем страна като Румъния, е, средствата просто няма да стигнат и ефектът няма да бъде постигнат. А, а, на, на второ място, нормата на съфинансиране. Ако нарасне нормата на съфинансиране и на предварително финансиране от страна на държавите членки, някои държави членки просто няма да се ползват от тези кохезионни фондове. И на трето място, сроковете за е, оформяне на платежните, на, на на е, разплащане. По-настоящем срокът е 3 годишен. А ако рязко се премине на 2 години, ще се натрупат просрочия и това отново ще има отрицателно въздействие върху освояването на средствата. Благо... Господин Боркия, минута и половина. Благодаря, госпожо председател играем си е, е, тук с е, момент, в който трябва да бъдем реалисти и да проявим амбициозност. Настъпи времето за реализъм, но реализъм почти не се чува от никъде – говори се за това, че трябва бюджета да намали а, неравенствата, в дългосрочен план да постигне устойчивост, но каква е, какъв е капацитетът на държавната администрация да се справи с това, с разхищението на средства, с неефективността? Трябва ни а, приоритет на по-голяма ефективност в областта на селското стопанство, на други основни а, услуги. да се намалят средствата, които са предоставени на Турция, би бил един сполучлив отговор на необходимостта. Господин Ейкаут, една минута. Благодаря, госпожо председател. Да, много надежда възлагахме. Е, някои е, е, искат повече за селското стопанство в фондовете, някои искат повече цифровизация, повече заетост и така нататък. Къде е дискусията за основите на върховенството на закона, за Зеления пакт, за опазване на климата? Има е, страни като Финландия, Швеция, Дания, е, Германия, Нидерландия, Австрия, които желаят модернизация. Ако те желаят наистина да постигнат всичко това, за което говорим, е, тогава няма да се скъпят да отпуснат още едно пени и още един цент. Е, Става дума за а, дискусия всъщност 0,1% повече или по-малко. Ето, това са така дребните сметки, за които говорят и нашите приятели в Великобритания. Благодаря. Ние като консерватори смятаме, че финансирането на кохезията за периода 2021-2027 трябва да се запази в сравнение с предходния програмен период. Трябва да поддържаме съфинансирането на досегашните равнища. Ако се ограничи кохезията, това би било непростимо. Освен това, имаме и оттеглянето на Обединеното кралство и всички държави членки трябва да плащат своите национални вноски на основата на едни и същи правила. Вече няма основание за отстъпки. Никакъв отбив не може да се направи. Страните, които сега се ползват от отбив, плащат 0,7%, докато други не толкова заможни е, като тях е, е, осигуряват 85% от бюджета. Благодаря, госпожа Бьорк. Благодаря. За разлика от комисията и много от ораторите, които говориха преди мен, които желаят повече средства за Европейския съюз, аз смятам, че е по-добре да видим какво можем да направим с наличните средства. Бюджета не се нуждае от повече средства, а се нуждае от правилно преструктуриране. Естествено, че искаме да се борим срещу климатичните промени, но държавите членки също се нуждаят от тези пари, за да постигнат своите климатични цели. Не желаем да се инвестира в технологии, в индустрии, които не са е, предназначени за опасване на климата. Не желаем е, да е, спираме изцяло инвестициите в селското стопанство. Не желаем да се наливат много повече средства в милитаризацията на Европа и в военната индустрия. Не е, ние желаем да се изградят европейски държави, които е, е, спазват основните ценности. Благодаря. Благодаря. За една минута господин Комини Оливерес. Благодаря, госпожо председател. По-големия бюджет означава по-силна комисия, но повече власт предполага повече демократична легитимност и няма да се получи действителен европейски бюджет в съответствие с нашите амбиции, ако не дадем пряка демократична легитимност на комисията. Многогодишната финансова рамка по обем, по стойност възлиза на не по-малко от 11% от продукта на Европа. При толкова нисък бюджет, как да и градим Европа? Каталония е на вноска, в европейския бюджет и въпреки това той не е достатъчен, той не, не върши работа. А ние се стремим а, а, тук да променим нещата, да опазим върховенството на закона, економическа конкурентоспособност, екологосъобразност и така нататък. Ще проявим ли при това храбростта да изградим действителна система на собствени приходоисточници. Цифровия данък, въглеродния данък, това са действителните лостове на демократичната легитимност. От тях ще зависи бъдещето на Съюза. Госпожа Холмайер, уважаеми господин е, комисар, е, Приветствам всички колеги. Да, начина по който съвета действа по отношение на финанс... многогодишната финансова рамка е проблематичен. Малко тук, малко там, по-малко за разъм, по-малко за изследвания, колкото е възможно повече програми, но не добре финансирани. Тоест, мотото е да дадем по-малко, ама да получим повече. Това обаче не става трябва да инвестираме повече в е, научни изследвания. Трябва е, естествено да е, помогнем и на държавите членки, и на нашите партньори да, извън Европейския съюз да инвестират повече в изследвания и развойна дейност. Защото ако не го направим, няма да сме конкурентно способни спрямо Китай, САЩ и няма да можем да реализираме истински разходната част от бюджета. Ако погледнем е, защитата на границите, естествено тук са необходими е, солидни финанси, е, солидно обучен персонал. Ако съвета смята да съкръщава е, е, служители в Европейския съюз, агенции и така нататък. Добре, но ако иска да изпълнява все повече задачи и същевременно да не дава пари, не става няма да се получи климатична политика и климатонеутрална Европа, ако не инвестираш в изследванията. Държавите членки трябва да се откажат от националния егоизъм и да седнат сериозно на масата, за да мислят за европейските задачи. Господин Андрю, две минути. Благодаря, госпожо председател. По-малък бюджет, повече очаквания. Това ще означава повече разочарование, по-малко Европа. В това положение се намиране. Трябва ни повече Европа за повече ефективност, повече сближаване, подобряване на живота на европейците. Трябва ни повече, а не по-малко Европа. А се случва точно обратното. Европейския зелен курс механизма за преход, трябва да се осмислят много добре. ОСП трябва да се реформира. Реалният проблем е изменението на климата. Зеления курс ни дава възможност да преобразим економическия модел. Трябва да се обвържат собствените ресурси с зеления курс. За съжаление, въпреки подкрепата на комисията, съветът не отговаря на повелята на деня. Няма място за егоизъм, за козметични, повърхностни промени и дребни половинчати мерки. Време е за голяма, амбициозна Европа, осигурена със средства от е, многогодишната финансова рамка по подходящ начин. Нека да не бъдем половинчати. Нека да отговорим на законните интереси и очаквания на европейските граждани. Всичко друго е безотговорност. Благодаря, господин Нотек. Една минута. Доволте ми констатуват, че doposud předložené наври. Благодаря ви. Е, има различни предложения за е, МФР, е, които обаче в повечето случаи не съответстват на очакванията на гражданите. Това трябва да ни е ясно. Европейския парламент настоява за повече средства за да могат да се инвестират е, и повече е, пари в е, селското стопанство. Например, земеделските стопани не могат да получават по-малко помощи, отколкото до сега. Не можем от една страна да желаем инвестиции в селското стопанство от страна на земеделските стопани и да не даваме пари за помощи, за да се преодолее прехода. Европейския съюз не би трябвало да се задълбочава толкова много върху очакванията и желанията на държавите членки. Ще трябва да се инвестира повече в кохезионната политика. Тя не може да се пренебрегва. Господин Кус, микрофон за оратора. Благодаря, госпожо председател. Извинете ме, моля. Госпожо председател, госпожи и господа очудваме тонът на а, разискванията, защото ставаше дума за подготовка на извънредния съвет на а, а, 20 февруари във връзка с МЕФРЕ. А ние какво правим? А, непрекъснато се оплакваме, че господин Мишел не е тук, че съвета не действа както трябва. Да, е, трябва да имаме предвид, че се водят преговори по МФР с държавите членки и трябва да си даваме сметка е, за е, това, че този тон няма да благоприятства преговорите с съвета. Ще трябва да си дадем съвсем ясно сметка какво искаме да постигаме не можем с връбче в ръката да хванем, така да се каже, орела на къщата или най-малкото гълъб. Трябва да си дадем сметка, че и с по-малко пари можем да направим повече, но все пак 1,2-3% са абсолютно необходими. Госпожа Десутър, благодаря, госпожо председател. Следващите 7 години ще бъдат решаващо значение. Ще предопределят съдбата на нашите деца на планетата. Обществата ни трябва да извършат цифров, екологичен, социално справедлив преход. За това са необходими средства. Колеги, европейски бюджет е повече от членска вноска. Той е първообраз на политическата ни амбиция. Ето защо е, е, е, нужно масирано нарастване на, на капиталовложенията не непременно по вноска от държавите членки, а като създадем собствени приходоисточници, собствени данъци и в това число е, от екологичен характер, от финансов, е, върху финансовите транзакции. Ако не намерим достатъчно средства да реализираме амбицията на е, Зеления пакт, гражданите ще го усетят на гърба си. По-малко инфраструктура, по-малко възможности за преквалификация. Ако желаем нашите граждани да прегърнат европейския бюджет, той, бюджета трябва да заживее, е, проект той е, трябва да заживее в нашия бюджет. Благодаря. Господин Епинг, благодаря ви. Ние знаем, че бюджетът се нуждае от повече средства. След излизането на Великобритания, очевидно ще трябва да се плаща повече. Нидерландия всъщност е нетен платец и ние плащаме 16 милиарда всяка година. Това означава, че около 600 се по, е, е, евро плаща всяко европейско семейство. И е, смятате ли, че това е нищо и че са дребни пари за нидерландското семейство? Е, не, ще трябва да говорим сериозно по този въпрос, колеги когато разговаряме с нидерландските граждани, обикновено казваме да, бюджетът на Европейския съюз е достатъчен и господин Рюте трябва да защити тази теза. Благодаря. Господин Ферейра, на съвета са предложени мерките, не бива да се заиграва с средствата за кохезия. Неизбежно това предложение ще бъде неприемливо за европейските граждани. Но има възможност да се излезе от тази ситуация. Трябва да се сменят правилата на играта, да има справедлив принос на всеки в бюджета, така че да се поддържа с достатъчно средства за преодоляване на различията. Приоритетите не трябва да бъдат в полза на по-богатите страни, които да получат повече средства. Време е да се разбере, че е настъпил денят да посочим кой реално трябва да спечели от този бюджет. Благодаря, господин Сенчич. Госпожо, госпожа Фандерлайн тук говори за финансова политика, за финансиране на европейската политика, обаче не можа да ни каже как ще се как се финансира на практика системата на обработка и обезвреждане на отпадъците. У нас Трябваше да изградим 11 такива центъра за отпадъци, които вече са в експлоатация, но всъщност общия екологичен ефект е отрицателен. Повече замърсяване, ускъпява е, се е, е, преработката. И ако сравним една Германия е, с, с, с Харватия, има сериозни подоходни разходи, разлики. Ние не можем да платим колкото плаща Германия. Освен това имаме своята специфика, има и корупция. В Харватия всичко е наопаки, е, не, не се рециклира е, и, и всички са е, тръгнали да, да, да се обогатяват и, и в край на краищата ляга на гърба на обикновените граждани. Следващият оратор за минута и половина, господин Левандовски. Благодаря ви. В случая с МФР, за съжаление, историята се повтаря и то по лош начин. Поне тук в Европейския парламент водим отново една такава дискусия, която ни е позната не преговаряме за секторните проекти, е, тъй като е, не сме наясно с точните цифри. Всъщност в бюджета очакваме да ги видим. Много жалко е наистина, че господин Мишел не е тук. Е, аз разбирам, че той води разговори с ръководителите на правителствата, но дали ще може в крайна сметка да постигне някакви е, убедителни е, е, компромиси или не, това е друг въпрос. Е, в крайна сметка има много е, е държави, които трудно ще се съгласят с компромиси и 2020-2030 е, е, е, ще трябва да изпълняваме всички тези амбициозни цели. Ако си спомняте, когато се договаряше МФР за 2013-2020 година, отново институциите се бориха помежду си, а бенефициерите желаят да разберат какво ще бъде бъдещето и то се гарантира от бюджета. Благодаря. Господин Лароторио, а, колкото ми отнеме, казва оратора, е, Марио Драги казва, че Централната банка е готова да направи всичко, за да спаси еврозоната. Това на времето. И тогава 2,6 е, е, трилиона бяха сложени на масата за 4 години, за да се е, спаси еврозоната. А да се спаси планетата, колко? Едината валута очевидно нещо много важно. Обаче да, да, да, да, да опазим единната си планета, единствената си планета, единственото човечество. Това е още по-важно. И готови ли сме да сторим колкото е нужно и колкото ни отнеме, за да опази планетата при условия на справедливост. Самата комисия признава, че всяка година е, ни достигат между 300 и 500 милиарда евро е, за е, зеления пакт. А, в същото време 7 е, е, милиарда се очакват за фонда за справедлив преход за 7 години. И значи няма как да, да, да е, не се насочим към собствени приходоисточници на бюджет. А, когато бях малък, подоходния данък в Европа върху печалбите беше 40-45%, днес е на 20%. Крайно време да си върнем част от парите, ако наистина става дума за зелен пакт. Благодаря господин Десер за една минута. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, Онези, които знаят, че аз съм не само французин, а и земеделски стопанин и биш земеделски представител, няма да се очудят, като посветя изказването си тук на огромното предизвикателство, свързано с общата селскостопанска политика, но аз се изказвам, смятам, в интерес на цяла Европа. За да се финансират новите политически и законодателни амбиции на Европейския съюз, е цари изкушението да се ощетят традиционните области на политиката, което би било огромна грешка. Три прости причини. Всички големи земеделски сили в света подкрепят своето селско стопанство, ние следва да направим не по-малко. По-нататък, агроекологичният преход, който е път към а, Зеления пакт, а, не би могъл а, да, да бъде трасиран без обезпечена финансово ОСП. Бюджетът на ОСП, напомням, гарантира качеството и многообразието на храненето, кохезията, равномерното развитие на териториите. Това не са малки предизвикателства. И бюджетът на ОСП не бива да се орязва. Благодаря ви за вниманието. Госпожа Грапини поиска да прави реплика, но вече ви дадох тази възможност, госпожо Грапини. Не мога сега да ви я там. Господин Давид за една минута. Благодаря. Економическата комисия на Европейския парламент е недоволна от ниските темпове на растеж в еврозоната 1,1%. Очакваме сериозни мерки така че Европейския съюз да не изостава от САЩ и Китай. И какво се предлага на този фон? 40% за Зеления пакт, който няма да допринесе нищо за околната среда, но ще навреди на нашата економика. ВИ означава, че економиките ни ще изпитат сериозни затруднения – и сътресенията ще доведат до стагнация. Различни групи ще оказват натиск, най-вече неправителствени организации. Вместо да подкрепяте селските райони, ще подкрепяте миграцията. Обещавам Става се, че ще се преразгледат субсидиите в селското стопанство само обещания. Това не е добре. Благодаря, господин Ропе. Благодаря ви. Скъпи колеги, нека да ви окоръжа да отстъпите малко от точните цифри. Е, става дума не за пари, а за цели. Е, когато говорим за бюджета, трябва да си даваме сметка. За това е, в всички райони на Европа, във всички региони, хората се интересуват най-вече от други неща, не точно от цифрите в бюджета. Те искат повече сближаване, те искат кохезия, искат по-висок стандарт на живота. Така че, кои са важните цели за нас? Дали общоевропейските или националните? цели. И за това става дума, когато се водят разговори за приноса на държавите членки. Вярно е, че има нови предизвикателства и новите предизвикателства се решават с помощта включително и на пари когато постигнем споразумение, ще продължим по-нататък. Инак няма смисъл. Е, Благодаря, госпожо председател господин комисар, съкръщенията, които предложи ви е, предходната комисия, 10% е, кохезия, както е, и за ОСП, бяха отхвърлени. От Португалия наред с 17 държави членки, така наречените приятели на кохезията. Нужен е по-голям бюджет. Да, да се премахнат така наречените рабати, отстъпките от националната вноска, е, да се увеличат собствените приходоисточници. При условие, че вече не водим преговорите от гледната точка на кой взел, кой дал. Би следвало е, е, да оценяваме всичко на основата на, на предимството, на ползата, която е, получава всяка държава членка от участието си в е, е, единия пазар. Не може да се говори кой е на вноска и кой не е. Германия е на вноска 27%, добре, но 200 милиарда е ползата и от единния пазар. Ако се вземат преди всички тези финансови потоци, само тогава ще може осмислено да се говори за бъдещия бюджет и да се търси компромис. Благодаря, господин Ресър, минута и половина. Госпожо председател, колеги, успехът на Европа е възможен само с инвестиции в предприемачеството, в младеща, в образованието. По такъв начин ще е качествено преминаването към цифровата епоха и внедряването на новите технологии заедно с конкурентите на световната сцена. Следващата многогодишна финансова рамка трябва да продължи да намалява социалните и економически различия, които все още са на лице в държавите членки. Това е ключова цел, прогласена в основополагащите договори на Европейския съюз. За това трябва да се обърне специално внимание на регионите, изложени на особен демографски риск и регионите засегнати от прехода. Не можем да пренебрегнем неблагоприятните демографски тенденции в някои части на Европа. Бюджета трябва да е за сближаване, за равенство между европейските граждани, за повече подкрепа с европейски е, инструменти за демографски застрашените райони. Благодаря госпожа Бонафе за една минута. Следващата седмица Европейският съвет ще се занимава с една решаваща тема. Как е, през е, периода 2021-2027 година ще се справим с новите предизвикателства, как ще е, осигурим е, една по-справедлива, по-сигурна, по-модерна, по-екологична Европа. Парламентът поиска амбициозен е, бюджет. А отговорът беше ще работим както до сега. И нещо повече, ще трябва да се прави повече с по-малко средства. И то от страни, които сами не могат да се справят а, с а, такива предизвикателства, а, като защита на границите или борбата с измененията на климата искаме на 20 февруари да бъде ясно казана тази наша позиция. Трябва да престанем да си играем с бъдещето на Европейския съюз и да погледнем сериозно на задачата си. Благодаря, господин Торвалц. Микрофон, моля. Благодаря, госпожо председател. Трябва да си зададем въпроса, кои са предизвикателствата, пред които сме изправени и е, можем да ги опишем така. Става дума за нова индустриална екосистема. Това не е научна фантастика, не е. е това е реалността за нас. Нуждаем се на първо място от е, бюджет, който е съгласуван с нашите цели за Зеления пакт. Нуждаем се от изследвания и пари за тях. Е, съобразно потребностите днес. И бюджета за изследователска дейност е, трябва да е, е съпоставим с бюджетните средства на национално равнище. Повече Европа. Това е което искаме. Госпожа Бизото. Благодаря, госпожо председател. Питам, Мислите ли, че италианците са глупави? Мислите ли, че а, а, всичко е приключил? А, смятате ли, а, че а, италианците приемат това, което европейската бюрокрация им предлага? Италианците се измориха от това а, милиарди евро всяка година да бъдат насочени към Турция и Ердоган, вместо към реалните ни задачи и а, това, което ни трябва а, в а, собственото ни битие. И сега се възлага още а, е, един данък върху нашите а, граждани под благовидното име собствени ресурси. Какво значи това? Внимавайте добре търпението на италианците се изчерпва и ще направим всичко възможно на такава Европа да сложим край. Благодаря следващия оратор за една минута. Добри ден, пани председайци, дякую за слово. Благодаря, госпожо председател. Ze е, země, která se řadí mezi takzvané... Аз съм от Чешката република е, е, Чешката република е сред 17-те приятели на кохезията. Макар че аз предпочитам първоначалното предложение на Европейския съвет, а не това на парламента. Защо? Защото по-високите разходи, за които настоява Европейския парламент, е, е, ще доведат до по-високи национални вноски. Но страните, които са на вноска, не желаят е, да плащат повече, а един от най-големите вносители в бюджета на Съюза ни напусна миналата седмица. Ще ни стигнат ли собствените ресурси? Много се каза. Обаче, според мен, това не е пътят. Европейския съюз не е свръхдържава. Това е международна организация, състояща се от членове. Ниме их обивателе прямо. Конкурен... И той, съюзът, следва да зачита волята на своите членове. Не можем да облагаме пряко европейските граждани. Нужно е да подкрепяме в по-голяма степен новаторството, инфраструктурата и окончателния вариант на бюджета следва да се върне назад към първоначално предложение от комисията. Следващия господин Хербс, минута и половина. Госпожи и господа, виждам много млади хора на трибуната, които се надяват, че ще има еразъм, ще има изследвания, наука. Виждам и войници, които са готови да жертват живота си, изпълнявайки нашите мисии по отношение на сигурността, опазването на мира. Шаро Мишел казва, че на 20 феврари е, няма да пусне държавните и правителствените ръководители, докато не се постигне съгласие. Е, добре, той ще ги държи в залата, но трябва да знае, че и нас трудно ще ни удържи. Ние ще се борим при всички положения и за сближаване, и за селско стопанство, и за образование, и за изследвания и за работни места. Хубаво е, естествено, да мислим за разумни разходи и за економии, но същевременно тук и в Европейския парламент понякога съкръщаваме неразумно. Искаме колкото е възможно по-малко пари да даваме и повече задачи да изпълняваме и виждаме, че понякога резултата е незадоволителен. Трябва да се има предвид това, системно трябва да се действа и на 20 феврали се нуждаем на всяка цена от съгласие в съвета. Госпожа Пламп, една минута. Домнule комисар, домна министр. Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, е, бюджетът е, на Съюза трябва да бъде солиден. Разбира се, е, бюджет, който отчита способността ни да да се развиваме е, по необходимост, е, според нуждите на всяка държава членка. Бюджетът трябва да отговори на новите предизвикателства и още повече. Е, бюджетът не би трябвало да, да се свежда до, до макалска сметка. Става въпрос за политически приоритети. Да вземем кохезионната политика. Кохезионната политика, Европейският парламент вече е вземал становище по нея, тя не бива да бъде преразглеждана както стана с Фонда за справедлив преход. Тази политика следва да разполага с всички необходими средства, за да се гарантира действително справедливост. Ако вземем транспорта, главният финансов инструмент там е свързана Европа, парламентът също е взел становище по този въпрос, не бива да се съкръщават средствата там. Защото става дума в крайна краща за доверието, с което се ползваме сред нашите съграждани. Благодаря. Е, колеги, проявявам известна гъвкавост. Е, е, добре сме с времето. Моля, онези, които желаят да направят спонтанни изказвания, да се възползват от тази възможност. Господин Карикано, благодаря, госпожо председател. Европа е пред екзистенциално предизвикателство. Популистските партии надигат глава. Вижте какво става в е, Ирландия с Шимфейн. Е, европейската економика забавя темповете си на, на растеж. Е, а с изхода на Великобритания губим важен член. И в същото време, при тази екзистенциална криза, ни се представя бюджет, който вероятно е най-малкия в историята на Съюза. Значи купища предизвикателства Нямаме ресурси, нямаме средства. И отчасти проблемът се свежда до, до този спор непрекъснато между страните, които са на вноска и, и страните, които са на, на субсидия. А, трябва да се сложи край на, тази, на, на този пазарлък. Нужни са собствени приходоисточници. Не бихме могли да се справим с климатичните задачи, екологосъобразност и така нататък, ако непрекъснато е, се води този пазарлък. Европа трябва да може да разчита на, на собствени финансови средства. Благодаря. Госпожа Монсерат, минута и половина. Благодаря, госпожо председател. Е, европейският проект не може да бъде по-силен, когато Европейския съюз е по-слаб. Комисията и съветът са взели своето становище и, и до какво се свежда това? Намаляване на ОСП, намаляване на кохезионния фонд, намаляване на фонда за справедлив преход, лишават се от средства у нези, които най-вече се нуждаят от тях. Ако вземем земеделските стопани в Испания, налага им се зеления пакт, с една ръка им се намалява конкурентоспособността, с друга се урязват доходите им. И в Испания имаме повече от 20% безработица. От една страна се казва, а, земеделските стопани са бъдещето на Европа. Младежите, прочим, които страдат от безработица, са бъдещето на Европа. От друга страна се урязват средствата, които биха им осигурили заетост. <coughs> Вземем промишлеността, МСП, е, свързаността е, на нашите региони. Ако милеем за това, не можем да лишим е, фондовете от, от кохезионни средства. Държавите членки имат фундаментална роля. Обаче, е, е, както е, казваме ние, Европейската народна партия в, Испания и апелираме за това към нашето правителство, не може Испания да остане с празни ръце. Съкръщаването на европейските средства в значителна степен ще засегне самата Испания. И ние призоваваме нашето правителство и съвета да се, да се погрижи за справедливостта. Няма да отстъпим. Господин Перквист за една минута. Госпожо председател, имаме невероятна възможност сега да създадем една по-добра Европа, Европа с възможности за развитие и осигуряване на възможности за всички. Но за целта трябва да се води борба с национализма, с популизма. Да не забравяме, че ние сме е, е, най-силната економика в света, разполагаме с е, всички възможности да преодолеем предизвикателствата, свързани с измененията на климата. Кохезионната политика не бива да се огъва пред национализма. Само по такъв начин можем да постигнем желаните резултати. Благодаря. Госпожа Нахтегал. Благодаря, госпожа председател. Европейският съюз в момента се нуждае от много повече единство, от много повече вдъхновение, за да се преборим с предизвикателствата, които не са от днес, те са от последните години Нека да се концентрираме върху нашите общи идеи и задачи. Миграция, климат, е, изследвания, образование, работа. Ето, за това е, трябва 27-те е, държави да помислят и да се обединят с малък бюджет не може да се постигне много, но при всички положения с малко увеличение и с малко преструктуриране и с по-разумни е, действия при изразходването на средствата можем да постигнем достатъчно. Необходимо е финансиране. Естествено, че се говори много и за корупция, и за измама, за е, необходимостта от е, железни демократични принципи и е, принципи на върховенството на закона. Това трябва да въжи и за изток, и за запад, и за юг, и за север. Но а, ние а, сме силни, когато сме единни и за това трябва да помислим. Господин Дойч, една минута. Благодаря, госпожо председател. Колеги, финландското правителство а, не си свърши работата финландското председателство не направим достатъчно. И ето, че сега сме доста по-далеч от е, споразумението, отколкото по време на австрийското и българското председателство. И така, хрватското председателство има огромна задача, непосилна задача – финландското председателство на практика е, извади на масата една несправедлива система. Е, защото идеята беше, че правителствените и държавните ръководители трябва да е, подобрят, така да се каже,